Обсъждането, дебатът за днес е приключен и ще продължи в четвъртък в 11 часа. Следващото заседание е утре на 20 октомври 2009 от 9 до 1 и след това от 3 до 9. Дневния ред е качен в интернет, както и в документи може да го намерите. Заседанието го обявявам за